Е, е доклада на Харкен за е, дейности, е, въздействие и добавена стойност от Европейския фонд за преодоляване проблемите от глобализацията. Четири минути докладчик госпожа Харкин има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегите, за много доброто и конструктивно сътрудничество по доклада. Отлични са становищата на трите парламентарни комисии, особено колегите от е, бюджет и Жан-Клод Дева. Тук сме, за да направим оценка на дейността, въздействието и добавената стойност на фонда за приспособяване към глобализацията и да дадем предложения за по-ефективна действия на фонда. Много благодаря на колегите. Фонда за приспособяване към глобализацията е малък в сравнение с другите, но ние можем и да го оформим по-благотворно. Как да направим така, че той да стане по-активен? Какви варианти на партньорство ще дадат по-добри резултати? как можем да организираме процеса така, че той да реагира достатъчно на време на нуждите на работниците, как може да дадем по-голяма стойност на тези средства, как да ги разходваме по-ефективно, как да направим така, че да разполагаме с достатъчно надежни е, данни, без да повишаваме прекалено изискванията към страните членки. А как да разработим също така и персонализирани, е, целенасочени мерки за нуждите на конкретния контингент от работещи? Защото е изключително важно в трудни времена да изказваме и солидарност и второ да работим за устойчива заетост. Какво е, раз, е, разграничава фонда за приспособяване към глобализацията, примерно, от фонда, от социалния фонд? Тук става дума повече за реакция към конкретни проблеми и е изключително полезно да се види как страните членки използват двата фонда взаимодопълващо се. Ние предлагаме също така да се постигнат синергии между този фонд и фонда за стратегически инвестиции, защото там всъщност могат да се търсят последващи мерки, за стимулиране на инвестиции и създаване на работни места. Какво е положителното? Графиците са подобрени много до е, значителна степен благодарение на всички, е, усилията на всички комисия, парламент, съвет и така нататък. Е, много добре се съчетава необходимостта от помощ като оценяване на бройките на нуждаещи се повече страни членки изпълня, изпо, използват фонда и персонализираните мерки е, заемат 35%. Сметната палата ни казва, че почти всички бенефициенти на фонда всъщност са получили добре координирани и персонализирани помощи. Страните членки стават все по- е, запознати и подават и съответните кандидатури на време. Но е, много често проблеми има примерно в неизползване на дерогациите. Също е, са намалени средствата. Е, подобрява се при изпълнението на бюджета. Е, изреждат се съответни сектори, машиностроена, авиация и други. Необходимо е да има различен подход към нуждите, т.е. да се е, преразгледа е, устройството на фонда, така че да реагира на конкретните нужди. Страните членки трябва да предоставят всяка необходима информация и да има и количествено изразени цели, за да може да се измери какъв е успеха на фонда. Също така, той трябва да гарантира добавена стойност за уволнените и за накоплатите, за да можем да настояваме и той да продължи да действа. Благодаря. От името на Комисията по бюджет, господин Данон. Аз съм докладчик по установище от името на Комисията по бюджети. Срещнах се с много заинтересовани страни, с представители на предприятията, с синдикати, с представители на администрацията. Всички казват, първо, че това е много полезен фонд, за да не се оставят на произвола хората, които са съкратени. Процедурите обаче трябва да се ускорят. На трето място, и това е изключително важно, би било добре да се работи по-скоро за превенцията, отколкото в последствие. За това е добре да се предугаждат подобни случаи. Виждаме, че има сериозни промени, предизвикани от глобализацията. Затова считам, че Европейската комисия трябва да отчита тези измерения, да направи предложения, за да можем ние на европейско ниво да подпомогнем на предприятията при тези промени. Има а, възможности за малките и средни предприятия. Те се нуждаят от такава а, подкрепа. Благодаря ви.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 Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент, нека първо да благодаря на докладчика госпожа Харкин, както и на докладчика за комисията по бюджета за особеното внимание, което обръщат на фонда за приспособяване към глобализацията е, и на цялостната му дейност от 2007 година насам. Докладът е много важен за нас има някои подобрения въведени в регламента за този фонд за периода 2014-2020 година, които се отразиха във функционирането на фонда, но също времено има още какво да се донастрой. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е фонд за действия при спешни ситуации и това не може да бъде фонд, който да се използва за разрешаване на проблеми, свързани с загуба на работни места, проистекли от подписани от Европейския съюз за търговски договори. Някои от проблемите вече са ам, коригирани във връзка с националните схеми за подкрепа за приходите, например, както и твърде дългата по-рано процедура за одобрение от 41 седмица средно. Те, тази процедура вече е съкратена до 28 седмици средно и приветствам усилията на Комисията за разработване на стандартизирана процедура за приложение и управление на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията чрез използване на електронна система за обмен на данни. От 1 август 2016 година модулът за отчетност за Европейския фонд за приспособяване на глобализацията също е наличен в електронен вид и това се надяваме ще подобри отчетността, особено когато влезе напълно оперативно тази система. Очакваме първите оценки за периода 2014-2020 в края на тази година. В тях ще се вземат предвид и настоящите ам, дерогации. На, общ, 55 е, е, процента са 55 е, са настоящите получатели на средства от този фонд. Това е израз на солидарност и с млади безработни хора в региони с високи нива на безработица. Европейската комисия споделя вашата позиция, че фонда трябва да продължи да предоставя подкрепя в региони, които са допустими за, фи, за финансиране и по директивата за заетост, за инициативата за заетост сред младите комисията вчера предложи да се удължи срока на действие на съответната дерогация като част от средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Малките и средни предприятия, когато съкръщават а, свои служители, има много по-малка вероятност да получат подкрепа от Европейския фонд за приспособяване на глобализацията. Това е вярно. Но същевременно подкрепата за малките и средни предприятия се осъществява по член 4.1а от държавите членки на национално ниво по критериите за намеса на пазара, както и тези по 4.1б Тоест, предприятия, при които има съкръщения, особено малки и средни предприятия, действащи в един и същи отрасъл, в един или два съседни региона. Комисията насърчава прегледа и на действието и партньорството за обмен на информация за въвеждане в е, действие на средствата от фонда. Два пъти годишно се осъществяват специални срещи за обмен на добра практика и ще продължим да насърчаваме обмена на информация, за да може и по-нататък е, той да върви добре. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Тисен. Анис Юнгериус има думата. Благодаря, господин председател. Във време на економическа стагнация и засилена глобализация трябва да подадем ръка на унези, които са в затруднено положение. Тези, които не могат да участват и да бъдат част от благоденствието, което създава търговията, трябва да бъдат подпомогнати и държавите членки трябва да вземат мерки, за да смекчат последиците от това явление. В доклада трябва да се вземат обаче нашите препоръки. В споразуменията за свободен обмен трябва да бъдат включени клаузи, които да защитават трудещите се и е, да бъдат включени и изисквания за социални планове и подпомогне, за да подпомогнем онези, които са губещи в епохата на глобализацията. Следващия. От името на Комисията по бюджетен контрол, господин Вали. Благодаря, господин председател. Не разполагаме все още с изчерпателни данни, така че не можем да преценим дали фонда функционира ефективно. Необходимо е обществеността да има достъп до цялостната информация и ние също да разполагаме с информация за да видим дали проектите отговарят наистина на очакванията и нуждите в регионите. Затварянето на заводи, преместването на предприятия трябва да бъдат проучени, за да се види дали има изнасяне на производството извън, извън Европа или преместване в държави, които предоставят данъчни облегчения. Трябва да бъдат санкционирани предприятията, които е, правят това и да предвидиме мерки за подпомагане на работниците. Господин. Благодаря, дами и господа. Аз отговарям за становището на Комисията по регионално развитие и искам да насоча вниманието ви към факта, че Фондът за глобализация им има синергии с други фондове, с други инструменти и тези синергии трябва да се използват най-пълноценно. Кохезионната политика допринася за преодоляване на негативните е, въздействия от кризата и улеснява устойчивото развитие. За устойчиви решения, обаче за дългосрочни решения, ние трябва да използваме синергиите на различните инструменти и фондове. Периода за одобрение на заявление по фонда беше 10 месеца, на което беше много дълго. Съкръщаването на сроковете са много важни мерки – благодаря. А сега от името на правата на жените госпожа Блинкевиче. Благодаря. Трябва да признаем, че Фондът за приспособяване на глобализацията помогна на много хора в Европа. Затова Неговото прилагане е много важно, особено във време на криза, във време, когато промишлеността е, се бори с трудни условия на оцеляване, когато много хора купят работните си места. Електрониката, производствения сектор, всички са засегнати. Искам да подчертая, че една трета само от бенефициентите са били жени. Това показва, че в крайна сметка в секторите, където работят мъже, там има по-големи проблеми, но моля комисията да остане бдителна и да не загърбва жените. Нека се въведе пакет за персонализирани услуги. Искам да помоля и държавите членки да събират данни, базирани на равнопоставеността на половете, защото интегрирането на жените в работния пазар е също много важно. Само така може да гарантираме запазването на качествени, висококачествени работни места. Благодаря. Благодаря. Можете да разчитате на госпожа комисара за защита на правата на жените a nome del gruppo del Partito Popolare Europeo. От името на господин Шогор има думата. Благодаря, както заключихме вчера. По дебата, в дебата за съкрещението няма как да се предприемат мерки само в краткосрочен план, които да е, променят достатъчно положително нещата в Европа, защото има структурни промени и включително и в работа на търговските партньори, има финансови кризи, има забавяне на растеж в Европа, има промяна в економиката на други части на света. Всичко това се отразява на промишлеността в Европа и на работниците тук. Затова е необходимо да има съответните защити на европейско равнище, за да могат да се защитят нашите работници и служители от подобни удари. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията неколкократно е доказвал ползата си за защита на съкратени работници и служители им позволява да намерят нова работа. По този начин се идентифицират много начини по които а, е, тези хора могат да, по-ефективно да си намерят работа за в бъдеще. Искам да благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Благодаря. Има въпрос с синя карта към вас. Искате ли да отговорите? Колегата Сани. Благодаря, господин председател. Господин Шогор, Съгласен съм с вас, но искам да попитам какво мислите по следния въпрос. Имаше много трудности в преговорите по споразумението за търговия с Съединените щати. Смятате ли, че това споразумение гарантира достатъчно добре социалните права и ще е необходимо ли да се прилага фонда за приспособяване към глобализацията? По социалните въпроси е, имаме също толкова голям интерес като вас те да бъдат е, е, гарантирани. От името на социалистите и демократите думата има госпожа Рена. Благодаря Мариан Харкин за свършената работа, както и на съдокладчиците. Благодаря и на госпожа комисара, която обяви вчера като каза, че прилагането на е ФПГ ще продължи в НЦ. Този фонд помага на трудещите се, които са съкратени вследствие на глобализацията. Днешната глобализация ни задължава да запазим този инструмент, да го укрепим, защото е, в процеса на глобализацията има печелещи, но има най-вече и губещи. Така че аз призовавам към увеличаване на финансирането и както и все повече по често използване на изключителната клауза за бърза реакция. Както каза госпожа Тайсън, е, е ФПГ не трябва да компенсира търговските практики, докато госпожа Малштръм казва точно обратното. В е, нейните тези си, тя е записала, че фонда трябва да компенсира отрицателните последици от глобалната търговия. От друга страна, госпожа Малстръм твърди, че няма отрицателни последици, така че има неразминаване тук. Вчера по време на дебата за Африка. Едни казаха, че няма отрицателни последици върху земеделието в Африка, други казват да. Аз мисля, че трябва да признаеме тези отрицателни последици, да ги предвидиме и да действаме предварително, а не след като трудещите се биват съкратени. Благодаря, госпожо депутата. От името на ЕКАРЕ господин Но non è in aula, allora a nome del gruppo dell'alleanza. Той обаче не е тук, така че от страна на Алте, Калве Шампон. Благодаря, господин председател. Добро утро отново. Аз за втори път взимам думата тази сутрин. Благодаря на госпожа комисария за това, че е дошла тук при нас и направи своята презентация. Благодаря на госпожа Харкен за нейния доклад. Ние знаем, че всички непредвидени обстоятелства водят до преход, водят до несигурност. Госпожа Рейна е права. Може да има краткосрочни губещи страни, но важно е да укрепим нашия социален модел, подкрепяйки губещите. Това е основно за нашата концепция за общество, ние трябва да укрепим точно тези сектори на трудовия пазар, които страдат. Нека включим и най-уязвимите групи в фонда. Според мен, фондът може да бъде разширен, защото понякога усещам, че има дискриминация между сектори и компании. Това трябва да се преодолее. Но похвална е работата на комисията да помага на най-нуждаещите се. От името на кое? Господин Байлан. Uh, благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Херкинг за работата по този доклад и да е, се присъединя към колегите, които казаха, че Европейски фонд за приспособяване към глобализацията е положителен фонд за солидарност, но също времено често той се използва за да компенсира е, отрицателните последици от политиката, водена от Европейската комисия, включително в областта на търговията. Така се стига до потребност от този фонд. Стига се не само до съкрещение, но и до нарушение на правата на работниците и до много сериозни е, нарушения на социалната структура. Необходима е прозрачност е, и е, приветствам упоменаването на средносрочен преглед на ниво държави членки, за да може държавите членки да оценят начина по който се прилага фонда за приспособяване към глобализацията и методите за намеса в много страни, като моята Ирландия. Средствата от фонда се използват в твърде малка степен. Това е нечестно спрямо работниците, които понасят ударите на съкръщенията. Приветствам настояването да има по-силни взаимодействия с гражданския, гражданското общество и с доброволческите организации. Като цяло това е добър доклад и благодаря на госпожа Харкин за положения труд и за постигането на консенсус. Ще подкрепим доклада. Благодаря. Госпожа Бойлан, има въпрос с синя карта към вас. Искате ли да, да отговорите? Благодаря казва господин Лов. Госпожа Бойна, напълно съм съгласна с началото на вашето изказване, в което говорите за проблемите на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията, но в крайна сметка не приемате ли факта, че самото съществуване на този фонд позволява на шефовете на големи е, операции, на е, големи фирми, знаеки, че съществува такъв фонд, да, да вземат по-безотговорно решение за съкръщаване на служители, е, защото знаят, че има такъв фонд, а пък ако не съществуваше такъв фонд, те ще да трябва те самите да, от, да плащат компенсациите. Съгласна съм с а, някои от нещата, които казахте, но аз съм била член на синдикат много години и моя, е, а, за мен най-важното е защитата на работниците. Трябва да се направи всичко възможно, да има съответните достатъчно добри е, е, суми, които се изплащат при съкръщение. Но Европейския съюз в своите договорности за търговията в международен план, както и споразуменията с големи многонационални фирми, които не третират своите служители достатъчно добре, подпомага заглушаването на ситуацията. Трябва да се използва фонда, да се помогне на съкратените работници и да си намерят отнова работа. Но да, съгласна съм, че има корпорации, които прибягват към доста шокиращи подходи към служителите си. Моника има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчицата, госпожа Харкен. Работата й беше много целенасочена и конструктивна. Сътрудничеството беше чудесно. За нас глобализационният фонд е много важен инструмент на фона на кризата. Много хора загубват работните си места и това е един от малкото инструменти, с които Европейският съюз помага директно на, на нуждаещите се. Тук виждаме грижата към хората, а не на първо място грижа към економиката и бизнеса. Искам да кажа, че е взет предвид, взета е предвид анализа на равнопоставеността на пол, между половете, т.е. мъжете и жените да са облагодетелствани еднакво от фонда. Но този фонд не би трябвало да, е, да се възприема като заместител на превентивни мерки или заместител на политики, които са били неразумно провеждани в областта на економиката. Важно е да, от фонда да се, да, да се възползват не само онези, които знаят за него, а всички онези, които имат нужда в Европейския съюз. Не бива да има задни вратички – за злоупотреба. Не бива чрез фонда да се финансират национални мерки. Благодаря. От името на Европа за демокрацията, госпожа, господин Зустра. Благодаря, господин председател. ФПГ е всъщност един ефемизъм. Да, това е, може ли да бъде решение на всички проблеми на Европа? Повече пари, повече пари, повече пари, без промяна в е, посоката, в тенденциите и без да се постигне тройното социално социално А. Но откъде идват тези пари? Те идват от данакоплаците, които и те тъй те понесат, понасят тежестта на мерките. В а, моята страна спаднаха в моя регион, спаднаха въз, трудовите възнаграждения за това, че надойде ефтина работна крака от останала Европа. Но не можем да променем е, нещата. Но може да се променят чрез референдуми, които се проведат във всички държави членки. И това ще стане един ден. Един ден, в който е, ще можем ние да определяме търговската публика търговската политика, която да служи на интересите на нашите страни и нашите избирателни райони. Е, в Великобританското кралство повечето хора а, гласуваха за вземане обратно в свои ръце на а, търговията, а не да финансират ФПГ. Е така че ако не се върнем към истински демократични а, принципи, Европа ще загине. Сега господин Залов. Благодаря, господин председател регламентът за Европейския фонд за глобализация съвсем ясно заявява за какво трябва да се използва той, именно за да се помогне на хората да си намерят нова работа, след като са били съкратени поради световното економическо развитие. Само че опитът показва следното. Първо, само по-малко от половината от съкратените които получат помощ от е, фонда, е, успяват да си намерят работа. Второ, вече няма е, такива световни кризи, като тези, които описвате. Има криза в Европейския съюз, защото на някои страни не им се позволява да се върнат към економически растеж, така че не виждам защо трябва да се наливат такива пари? Проблемът е в самия фонд. Европейския съюз си присвои правомощията в областта на економическата политика, политиката за заетост и социалната политика. Това е проблем. От името на екре господин Герике. Благодаря. Вчера чухме речта за състоянието на Съюза и чухме оплаквания за това, че Европа е далече от хората. Днес говорим за фонда за приспособяване на глобализация, което всъщност е един пример за това какво, какви добри са нашите желания, нашите представи и колко лошо те се прилагат. Хората, които губят работните си места – на тях трябва да им се помогне съвсем директно. Това е целта на фонда. Това е неговия замисъл. Замисълът е да се помогне на регионите, на хората, които са в економически шок. Но цитирам от е, списанието Шпигел. Говорим за милионите хора, които никой не иска. Искам да кажа следното. Може да се подобри фонда, ако неговата цел стане по-ясна. Целта трябва да е, да е директно и бюрократично да се помага на хората. Това е голямото предизвикателство пред нас при по-нататъчното прилагане на фонда. Благодаря. Господин Зарианополос има думата. Благодаря, господин председател. ФЕ... ФЕПГ би трябвало да помогне на съкратените работници да намерят отново а, работа и да попаднат на трудовия пазар, но но кой се възползва от а, този фонд? тези, които печелят от свободното предвижение на капиталите, т.е. капитализма. Глобализацията донесе много от, доведе до много отрицателни последици и Европейският фонд въобще не може да бъде панацея срещу тях. Така че на практика Малките и средни предприятия са потърпевшите от положението и фонда в никакъв случай няма да му да спомогне. По-добре е да има добри социални помощи за трудещите се. Благодаря. Благодаря на Мариан Харкин diffiċli li qiegħda tiffaċċja l-kumpanija Caterpillar fil-Belġju u eżempju tajjeb ta' fejn l-IGF. Това е наистина unu изключително важна дискусия. tu трябва da продължи. In italiano non c'è, non so. Извиняваме се, има технически проблем при prevota. Do you have the translation in other languages? It's okay? Naturalment, kont qed nitkellem dwar id-diskussjoni li kellna l fuq kumpanija Caterpillar fil-Belġju u eżempju. Говорихме вчера за компанията Caterpillar в Белгия. Говорихме за това, трябва да работим по-ефективно. Трябва да действаме директно, веднага. Не бива да изоставяме хората, не бива да ги оставяме те да чакат дълго време, за да могат да намерят отново работа. Но има напредък. Напредък чрез този фонд, а сега трябва да окоръжим държавите членки да използват фонда колкото се може повече. Това ще помогне на много хора в тежка ситуация. Благодаря. Благодаря. Господин Овскок. Tack, е, herr talman. Det är viktigt att vi utvärderar hur globaliseringsfonden kan komma fler företag. Госпожа Овскок, благодаря. Много е важно наистина фонда да достигне доколкото се може повече предприятия, големи и малки. Въпросът е в крайна сметка колко работници трябва да са уволнени, за да може фонда да бъде използван. Ето, например, в Южна Швеция има едно предприятие и за това предприятие не е съвсем ясно дали на, на работниците може да се помогне чрез фонда. Въпросът е, че целият фармацевтичен бранш в Швеция е под натиск. Трябва да се помисли как фондът да бъде използван, така че да се улесни положението на онези, които страдат от търговски конфликти. Комисията казва, че не, тук не може да има интервенция, парламентът смята, че може. Трябва да постигнем споразумение за това, кога може да се задейства фонда. Госпожа Малмстрем направи също едно тълкуване в тази посока – Госпожа Малмстръм говори за негативното влияние на търговските споразумения и каза, че фондът може да олекоти тези негативни въздействия. Госпожа Ятенмаки. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Фондът за приспособяване глобали... към глобализацията функционира добре там, където успява да помогне на хората, които са съкратени или да си намерят нова работа или да се преквалифицират. Но сме критични, когато има некоректно използване на средствата, защото в някои случаи средствата от фонда се използват за допълване на мерки за социално осигуряване на ниво държави членки. Не е това смисъла на този фонд. Този фонд е за да помогне на съответните съкратени хора, а не на държавата членка. Ако разгледате процента на хората, които успяват да си намерят работа след като бъдат съкратени и получат такава помощ, ще си дадете сметка за това. Само 40% в някои случаи. Благодаря на докладчика. Докладът е отличен и много коректно описва дейността на фонда. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Хекман има думата. Пани комисар, колежанки и колеги. Рапорт пани посланки Харкин. Председател, колеги госпожо комисар. Доклада на госпожа Харкин е, описва отлично постигнатото от ФПГ. Е е, също така са включени необходимост не включена необходимостта да се разграничи фонда за приспособление към глобализацията и европейските социални фондове. ЕС СФ се е, функционира на основата на дългогодишно програмиране, докато ФПГ може да бъде използвано а, адхок, така че трябва да има по-добра синергия между тези два инструмента. Необходимо е също така да инвестираме в дългосрочни решения за усъвършенстване на трудовия пазар, защото нека не забравяме, че има и много самонаети, които не се възползват от средствата по ФПГ. Господин Негрес. А vrut să iau cuvântul în calitate de raportor special al grupului... Благодаря ви. Аз съм докладчик на социалистите в бюджетната комисия по тази тема. Е, бил съм многократно докладчик на подобни теми и моите предложения са е, следните. Трябва да се снижи прага на бройката съкратени за получаване на помощите, за да могат малките и средни предприятия да се възползват по-добре, да има и по-добро географско разпределение, тъй като някои държави членки се възползват повече от други. Е, трябва да се прости следи дали държавите членки използват ефикасно този фонд. Да, това е инструмент за борба срещу безработицата, но това е една бърза реакция на спешни ситуации, но трябва също така да помислиме за дългосрочни решения, господин. Благодаря. Фондът за приспособяване към глобализацията бе създаден с цел да подпомага неуволнени хора и за преодоляване на економически кризи в Европа. Петстотин милиона евро бяха отделени за тази цел – Сега в Гърция супермаркет веригата Лариса може да бъде подпомогната от този фонд. И на 26 април аз написах писмо до комисията, като помолих за компенсация за веригата Лариса супермаркет. Тази помощ е много необходима, защото много са уволнените хора. Господин Тонг. Благодаря, господин председател. Внимателно следя случващото се с фонда. Е, следя промените в действието на този фонд. От началото се прилагаха правила, които бяха много строги. Фондът се използваше само за по-големи предприятия. Сега обаче дори самонети лица могат да, е, да кандидатстват за помощ от фонда. Разбира се, това не означава, че всичко е свършено. Необходимо е, е да се донастроят нещата. Мисля, че малките и средни предприятия все още нямат достатъчно добър достъп до този фонд. Държавите, е, в някои държави, някои фирми много внимателно и старателно използват този фонд. Но, за съжаление, от моята страна само една от подадените заявки е получила положителен отговор, така че призовявам изисква, бюрократичните изисквания да бъдат е, ограничени. Благодаря, госпожо Том. С това приключваме дебата. Дам думата на комисаря Тисен. Uh, Благодаря, господин председател. Дами и господа, бих искала още веднъж е, да поздравя докладчика за отличната работа и да благодаря и на парламента за е, интересните предложения за усъвършенстване на по-нататъчното функциониране на е ФПГ. Е, естествено, необходимо е да се промени и правната основа предвид непрекъснато променящите се трудов е, пазар. Този фонд беше създаден за е, реагиране на конкретни явления, като за, за, закриване на фабрики и заводи. Аз лично смятам, че е, предварително решение на проблемите е винаги по-добро, отколкото пос, послед, последствена е, реакция. Днес, както добре знаете, в подготовката на споразуменията за търговски обмен са включени клаузи за оценка на социалните последици. Защото въпреки положителните последици от тези споразумения, някои отрасли понякога в специфични сектори понасят и не, отрицателни последици. И аз съм съгласна с казаното от е, комисар Малстром за това. Дами и господа, бих е, искал да ви уверя, че а, в е, прегледите и оценките, които правиме на състоянието на трудовия пазар, включваме е, задължително критериите по пол и сега работиме по променяне на правното основание на ФПГ за периода след 2020 година и благодаря ви за вашите е, предложения. Сега давам думата на госпожа Хан. Благодаря ви, уважаеми колеги, за този оживен доклад, дебат. Аз е, ще се опитам да, спре, да се спра на някои от изказванията. Наистина, е, фондът не може да бъде използван, когато има негативни влияния от е, е, търговски споразумения. Съгласна съм с е, госпожа Арена, която се застъпи именно за това. Трябва да се опитаме наистина да разширим нашият начин на мислене и да мислим за това, дали може фонда да бъде използван за превентивни действия. Някои колеги е, предложиха, че някои работодатели използват фонда под претекст да се измъкнат от своите отговорности. Аз не смятам, че това е така. Аз смятам, че фондът се използва главно тогава, когато работодателите са изпълнили своите правни задължения. Наистина, фондът е солидарен механизъм от Европейския съюз. Той не е в услуга на работодателите. Съгласна съм с комисията да се осветлят по-добре нуждите. За момента нуждите не са не е направена оценка на въздействието върху нуждите. Фонда трябва по-добре да отговаря на нуждите на нуждаещите се. За тази цел трябва да въвлечем в вземането на решения регионалните общности. Фондът трябва да бъде прилаган в изключителни обстоятелства. Много съм любопитна дали при тези изключителни обстоятелства съответните молби, които са подадени, са обработвани безпристрастно. Надявам се, че това е така. Надявам се, че с общи усилия фондът и неговото прилагане ще бъдат подобрени. Благодаря. Благодаря.